Кал Карман, която е журналистка, политик, председател на е, журналистките жени без е, вериги и координатор на е, революцията на младите еминити. Тя е една от е, трите жени, които тази, които скоро ще получи е, Нобелова награда за нейната а, борба без насилие, мирна борба. Мис, миналата седмица бях в а, Турция, срещнах се с а, м, представители на властта, на парламента и на гражданското общество. А,